Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous demander de... Скъпи колеги, моля заемете местата си. Ще преминем към режим на гласуване. Est-ce que tout le monde est prêt? Non. Всички ли са готови? Не. Моля ви, заемете местата си. Euh, Chers collègues, nous allons euh, commencer. Скъпи колеги, започваме гласуването с доклада на господин Албрих за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Не виждам никакво изменение, нито пък предложение за отхвърляне на предложението, така че то се счита за прието съгласно споразумението между Европейския парламент и съвет. Господин Албрихт, мисля, че искате да вземете думата. Dear colleagues, just, just... Уважаеми колеги, само две изречения. Мисля, че приемането на този регламент за защита на данните е огромна крачка напред за Европейския съюз.